точка приключи. Гласуването ще се проведе през юни. Следващото ни заседание е утре, 18 април, четвъртък, от 9 часа сутринта до 14 часа и от 15 до 17 часа. Дневният ред